парламента и с това приключва и гласуването за днес. Така, господин Айкот, моля, трябваше, трябваше да ви дам думата, ако престанете разговора с колегата си. Така, е, господин Айкот е докладчик по дневен ред. Айде, докато прочета заглавието, вижте ще сте готов. А не, ма комисарят го няма, така че добре. Ами не е седнал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 Euh, уважаеми колеги, да се опитаме да продължим работата си с поредното разискване. Моля е, всички, които водят разговори по е, колуара е, или да заемат местата си, или да продължат разговорите си извън залата. Моля квесторите, колкото и да е неприятно задължението им, да го изпълнят. То е нужно. Така, господин Айкот, хайде сега, моля, да бъдем сериозни. Ще ви дам думата, понеже предстои да обсъдим вашия доклад. Стандарти за емисиите на въглероден двуокис от нови тежкотоварни превозни средства. Имате думата в качеството си на докладчик за 4 минути. Слушаме ви. Тишина, колеги! Uh, in... Uh, а, благодаря ви много за живия интерес към uh, емисиите въглероден диоксид от тежкотоварни превозни средства, ТПС, съкратено. Последният законодателен акт, който приемаме в този мандат, след него ще трябва да очакваме големи подобрения в следващия състав на парламента. Но дори и сега можем да се поздравим. За пръв път Европейския съюз ще регламентира емисиите въглероден диоксид от тежкотоварни превозни средства. Както беше и с пътническите автомобили, битката никак не беше лека. Имаше голяма съпротива, но мисля, че успяхме да се справим. В добро сътрудничество с докладчиците в сянка от различните групи. Благодарим за приноса. Не винаги се съгласявахме помежду си, но накрая стигнахме до сделка, която всеки можеше да подкрепи, признавайки значението на досието за 2025 година 15% намаление на емисиите, 2030 година задължително 30%. Тази по-дългосрочна цел е много ясен сигнал за производителите на камиони, че те трябва да инвестират в нови технологии. Също така, успяхме да затворим вратичките във връзка с така наречените суперкредити – като поставихме изискване за нулеви емисии, което пак е ясен сигнал към производителите на камиони. Ще трябва не просто да подобрят сегашните технологии за производство на двигатели, но ще трябва да инвестират и в нови технологии, технологии на бъдещето с нулеви емисии. Те могат да бъдат водородни, могат да бъдат и други. Все още не знаем, но това е посоката, в която трябва да вървят производителите. От гледна точка на зелените, бихме искали да сме по-амбициозни, целите да са по-високи, но така или иначе имаме дългосрочна яснота за производителите. И те вече знаят къде трябва да насочат инвестициите си, така че транспортния сектор да се очисти и да върви към обезвъглеродяване. Само да ви припомня колко важно е това. 6% от общо емисиите в Европа и 25% от автомобилния транспорт. Иначе казано, говорим за една много важна категория. Като да не забравяме, че през 2050 година нашата економика трябва да бъде изцяло обезвъглеродена. Към 2022 година вероятно ще направим преглед е, на напредъка в постигането на целта, която приемаме днес и сигурно заключението ни тогава ще бъде можехме да се справим по-добре. Създават се нови работни места в Европейския съюз именно поради тази тенденция на намаляване на емисиите. Крайно време беше ТПС да вървят в същия тълвек, защото САЩ, Китай, други страни разработват нови технологии, а ние трябва тук, в Европа, да направим европейски технологии за намаляване на въглеродните емисии от отрасъла и по-конкретно от тежкотоварните превозни средства. Още веднъж, благодаря на докладчиците в Сянка на Европейската комисия, на съвета, който отсъства. Благодаря на всички за сътрудничеството и ви пожелавам всичко най-хубаво. Благодаря. Благодаря сега, господин е, еврокомисарът Канете има думата, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, за мен е удоволствие да бъда тук е, на заключителния дебат по стандарте за емисии на въглеродни, е, въглеродния двоок. Е, постигнатото съгласие е много важно достижение и увенчава нашата крупна законодателства дейност. Законодателна в тази послока. Благодарение на конструктивните усилия и духа на компромис е, на преговарящите от всички институции да дадоха възможно да постигнем това. Искам да благодаря господин Ейхал и всички докладчици всяка за постигнато на толкова добър резултат в толкова кратко време. Постигнатото съгласие е амбициозно и балансирано Основните му елементи са, включват възможността за по, по, е, постигане на 50% намаление на емисиите през 25 година и да се повишат през следващите години. Специално за, съпоставени поставени конкретни срокове. Общо взето ще имаме възможност да намалим 70% от емисиите в химическия отрасъл и да се стимулира създаването на изклю... чисти автомобили през следващата година, като постигнем още по-голям резултат след 2025 година е, имаме, емисия, имаме система за управление, която ще даде възможност всичко това да не остане само на хартия. Новото законодателство оформя общата картина е, на транспортния сектор и дава възможност да преминем към климатично неутрална економика до сега общо 20, 25% и от емисиите идваха от тежкотоварните автомобили. Като се предвижда те да намалеят сериозно до 2030 година като се постигнат съответни цели и очакваме 24% намаление през 2030 година в сравнение с 2005 година. Това ще даде възможност държавите членки да постигнат своите национални цели, Европейския съюз да постигне своите. Оператори в транспортния сектор ще имат също своите преимущества, като се предоставят и съответни средства за закупуването на нов машинен парк. Така много малки и средни предприятия, работещи в европейския транспортен сектор с близо 3 милиона заети, ще имат полза от това. Така ще модернизираме нашата економика и специално автомобилостроенето. По-специално системата за стимулиране ще даде възможност за въвеждане на иновации. Насърчени са инвеститорите, включително и в областта на инфраструктурата, да се създадат условия за нискоемисионни автомобили. Всичко това ще се отрази на економическия растеж и заетостта. Уважаеми евродепутати, Приканвам ви да подкрепите този доклад и това законодателство, така ще направим стъпка към чистият транспорт. Ние внесохме две предложения и аз благодаря за оказаната подкрепа. Така ще работим за изграждане на конкретни разпоредби, постигане на конкретни разпорежби за постигане на нулеви емисии. Още веднъж благодаря на всички евродепутати за оказаната подкрепа. Благодаря председателката, благодаря господин еврокомисар. Сега госпожа Вирконен от името на Комисията Транспорт и туризъм. Една минута. Haluan liikennevaliokunnan puolesta myös kiittää. Благодаря. От името на Комисията по транспорт искам и аз да благодаря на всички за постигнатия добър резултат този регламент до голяма степен удовлетворява целите на нашата комисия, така че намаляването на емисиите с 15% до 25 година и с 20% до 2030 година. Амбициозна, но постижима цел, която Европейския съюз за първия път, за първи път си поставя. Специално стандартите за емисиите. Разбира се, ще има стимули за производителите, тъй като като голяма част от разходите, от разходите са свързани с използваното гориво, но има място и за много иновации. Важно е в бъдеще да разработим методи за измерване и да се отчитат всички енергийни показатели в целия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 госпожо председател. Днес отбелязваме успешния завършик на дългогодишна работа. Е, ще гласуваме утре, всъщност. Е, преговорите бяха дълги и трудни, но резултатът е добър. Е, един транспорт с по-малко, по-слабо екологично въздействие. Аз за последен път се изказвам пред Европейския парламент и изказвам благодарността си за 15 прекрасни години. Е, с някои от вас остаряхме заедно тук. За мен беше истинска, истинска чест да представям Швеция и своята политическа група. И мисля, е, че успяхме да постигнем осезаем ефект за Европа, за нейното благосъстояние и за околната среда, за нашите съграждани, с това да бъдем пример за останалата част от света може би не винаги съм бил особено умерен член на умерените тук политици, но винаги съм отстоявал е, добрите ценности, е, интересите на моите избиратели. Европа си заслужава битката, Европа, Европа на мира и благоденствието. И всички, които ще останете тук или ще дойдете тук след мен, не отслабвайте своите усилия. Благодаря. Господин Цофоли от името на социал-демократите за две минути. Avec micro, monsieur. Моля микрофона. Микрофона, моля. Monsieur Zoffoli, il n'y a pas de micro. Не е включен микрофона ви, господин Зофоли. Е toujours pas de micro. Си сенте, си. Надявам се, сега ме чувате. с предложението ние запълваме една голяма празнота. След 10 години обсъждане на общо приложимите разпоредби, най-сетне можем да кажем, че сме постигнали напредък по отношение на ТПС, които представляват 6% от е, емисиите въглероден диоксид на автомобилния транспорт. Данните за потреблението е, на е, гориво показват, че понякога действителността е далече от лабораторните изследвания, но те трябва да бъдат използвани и от трети субекти и от външни лица за независима оценка. Предложена е една методология за оценка на емисиите от тежкотоварни превозни средства по време на целия жизнен цикъл. Електрическите камиони, които се предлагат като цел – от 2025 е, година нататък е, са една е, цел за проектантите и производителите. Необходими са обществени и частни инвестиции в този отрасъл. И накрая обезвъглеродяването на а, транспорта ще а, доведе до намаляване на потреблението на петрол с 24%. С тези економии ще може да се създаде един фонд за преквалификация и пренасочване на работещите в отрасъла в по-екосъобразни работни места. Европа в движение ни предлага един нов модел на развитие на основ... основата на връзката между индустрията и околната среда. Благодаря. Следващия оратор е господин Демес Мекер. Утре на обяд ще бъде последното ни заседание в рамките на този мандат. Е последното гласуване, в което имаме шанса да гласуваме конкретни мерки в борбата с климатичните промени. Емисиите на въглероден двуокис в тежкотоварни автомобили е, вклю... Е, съставляват 12% от всички емисии в сухопътния транспорт. Ако искаме да направим нещо за климата, трябва да направим сухопътния транспорт по-екологичен. Възможности има. Така че за първи път въвеждаме такава норма. Нуждаем се обаче от нови стимули така че ние подкрепяме на това споразумение, въпреки че бихме могли да бъдем и по-амбициозни. Тежкото, новите тежкотоварни автомобили, разбира се, са много важни за чистотата на въздуха. Знаем какво е отражението на те, лошия въздух върху човешкото здраве. Това, което се предлага, ще бъде, ще доведе до економии, ще бъде полза полза на предприятията. Трети страни, е, САЩ и Китай вече правят важни стъпки и ние не бива да изоставаме. Председателката господин Торвалдс от името на Алда, две минути. Ärade fru talman! Jag ville gärna börja med att tacka mina благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на своите другари, колеги, е, които работиха с мен е, през всичките тези години и по време на преговорите. Господин Айкот, Кристоф Ефелне, особено. Е, той се оплаква, че му побеляла косата през тези години, но знам. Като гледам комисаря, като гледам себе си, мисля, че белите ни коси все пак са свидетелство за сериозни професионални постижения. Имаме един проблем. Имаме проблема за разпокъсаността на производството, за нееднородността на, на, в случая на автомобилостроителите. Едни лесно ще се справят с тези стандарти, други не. И това ще усложни нещата. И другото затруднение е свързано с така наречените нулево емисионни е, автомобилите. Не говорим, че един електрически автомобил, ако се захранва с мръсна, образно казано електроенергия, не е беземисионен. Е, е, всичко те първа ще зависи от средствата, които сме готови да вложим за напред в една екологосъобразна енергетика за альтернативни енергоносители при ниски е, емисионни равнища в сравнение с електроенергията, която е, консумираме по-настоящем. И голямото председателство, е, извинете, предизвикателство за напред е, бе формулирано от колегата докладчик в началото. Трябва да наблюдаваме изпълнението на приетото законодателство. Ние говорим за парламентарния контрол от страна следващия парламент той ще трябва да се постарае тази нормативна уредба да, да, да се приложи на практика и е, комисията също от своя страна ще трябва да превърне е, добрите думи в добри дела. Е, и, и ние ще, ще, ще бъдем а, на, на, на своя пост. Реплика. С удоволствие, да. Искам да благодаря най-съдечно колегата Торва, защото въглеродният диоксид, разбира се, е предизвикателство и винаги трябва да се отчитат и разходите за жизнения цикъл на тежки автомобили, особено при употребяваните автомобили. Смятате ли, че постоянното пътуване в градовете и интелигентното паркиране може да допринесе за намаляване на въглеродните емисии в значително значителна степен. Благодаря. Е много интересен въпрос. Аз е, мисля, че онова, което е най-вече необходимо в е, градските райони, са не толкова интелигентните автомобили, а по-скоро интелигентните шофьори. Не знам, господин Рубик, дали можем да произведем малко така по-интелигентни водачи на, моторни превозни средства. Но така или иначе, необходимо е цялото техническо обезпечаване, за да се е, постави под контрол е, е, проблема. И не бива да се боим. И, и ако бъдем храбри, ще постигнем много. Благодаря. От името на Обединена левица, господин Ек. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Парламента, комисията и съвета бяха нееднократно критикувани от мен за това, че вземат решение в интерес на кон- концерните, на животните, на природата. Но този път съм изключително доволен от резултата, постигната от Енви, господин Хаоти, и ние като докладчици. Утре ще гласуваме за първи първия регламент за намаляване на въглеродните емисии от е, тежки МПС в е, историята на Европа. Въпреки сериозната съпротива на някои правителства, особено на германското, това решение и това предлож... този доклад излиза извън предложението на комисията. Това е важна стъпка за екологията, но не е достатъчна. Предстои още много работа. Днес държа последнията си реч в парламента. Следващия мандат вече няма да бъда тук. Затова ви моля в бъдещите си решения, както е записано в член 13 на Лисабонския договор, най-сетне да вземете предвид благото на милиардите животни, които се отглеждат и убиват заради нас правете повече политика с сърцето си, което не означава да изключите а, разума си. Време е да променим парадигмата. Основна цел не трябва да бъде економически растеж, а благоденствието и защитата защитата на тази планета и благото на всички живи същества. Благодаря ви а, на, с Богом и на добър час в бъдещите ви политически решения. Председателят, благодаря, драги колега Ека. И, има синя карта към вас, господин Петър Лизе. Благодаря, уважаеми колега Ека. Аз лично ви желая всичко най-добро за бъдещето и все пак имам въпрос към вас. Откъде имате информация, че това, което се предлага сега, надхвърля значително първоначалното предложение на комисията. Според мен сме доста близо до а, предложението на комисията и това и отстояваше германското правителство. 15 и 30%. Много разумно и балансирано и не излиза извън рамките на първоначалното предложение на комисията. Отговор. Това, което исках да кажа е, че в, не, в някои отношения по поняка. В преговорите постигнахме цели, които наистина излизат извън предложението на комисията. Това бе преди всичко това преди всичко се дължи на чудесния ни колега Бас Ай, е, Айкот, който с зъби и ногти се бори за това да постигнем а, е, истински качествен и амбициозен доклад, за което още веднъж лично му изказвам благодарност. Председателят, благодаря много, а сега от името на зелените госпожа Карима Дели. Две минути, Калима. Cette semaine, Уважаеми колеги, тази седмица тук на гости ни бяха млади активисти, които ни казаха действайте, действайте, действайте сега. Направете така, че вие, които вземате политически е, решения, да, да, да създадат условията за един по-добър свят за едните поколения. За да отговорим на очакванията на планетата, да запазим човешкото здраве, да намалим замърсяването, трябва да поемем отговорност и да задължим транспортния отрасъл да направи своя принос, както всички останали. На, по европейските пътеш, пътища едва 5% са тежкотоварните, камионите, но на тях се пада близо 25, една четвърт от парниковите газове в пътния транспорт в Европа. И ако желаем и някой ден да спазим ангажиментите, които сме поели по паричкото споразумение, за да спасим климата и планетата, е крайно време да сложим край на тази диспропорция. С текста, който се внася, който ще гласуваме, правим първата стъпка за намаляване на въглеродните емисии на по-малко от с по-малко от 15% до 27% и повече от 30% към 2300 година тежкотоварните средства. За първ път Европа се ангажира да направи нещо по въпроса за тежкотоварните пътни превозни средства за подобряване качеството на атмосферния въздух. Това е победа. Какво сочи тази победа? Тя сочи това, че когато ние, избраните, се вслушаме в гласа, най-вече на младите, на тези младежи, които излизат на стачка всяка седмица в защита на климат. Когато пристъпим от думите към конкретните дела, нещата се задвижват и то в правилна посока. Можем да се гордеем и все пак да не забравяме. Пътят е дълъг и тежък. И за да запазим въздуха за своите деца, да им осигурим един здрав и щастлив живот, за да спасим планетата, този текст трябва да бъде гласуван утре. Да гласуваме за този текст означава да гласуваме за климата. Благодаря от името на Европа на нациите и свободата. Господин Ланчини, две минути. Благодаря, господин председателю. Автомобилният транспорт има много голямо значение за економиката на ЕС и на е, държавите членки. Не бива да забравяме този аспект, когато работим по предложението, трябва да се вслушаме в позицията на работодателите и работниците в него, да, не, да няма анахронизъм в тези предложения. Новата технология ще трябва да бъде оценена от гледна точка на нейното въздействие всички възможни альтернативи, които се предлагат на пазара, трябва да бъдат разгледани не само електромобилите. Следва да се използват по-дълги периоди, за да могат операторите и производителите да се нагодят към новите изисквания пазарът на тежкотоварни превозни средства ще трябва да бъде приведен в съответствие в един по-дългосрочен план като се запази конкурентоспособността на Европа и на държавите членки. За, из, за производството на акумулатори се разчита на, на суровини, които идват от трети страни, като например Китай. И както виждаме в медиите, е, из Ползват се е, нови електромобили, които е, обаче се захранват е, с генератори, задвижвани с газьол и с бензин. Имаме пример с Германия, например, които до 2030 година са а, поели а, ангажимент за намаляване на а, емисиите. Трябва да държим сметка за сегашното а, положение, за да имаме а, комплексно решение, а, за да можем да опазим и човешкото здраве и економиката. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Соснierц за една минута. До се инех. Престаньте. Не, не съществуват превозни средства с нулеви емисии. Престанете да разпространявате подобни лъжи. Няма такива превозни средства, няма да ги има и в бъдеще. Това е просто търговски трик. Така наречените те МПС с нулеви емисии просто замърсяват на други места, в производството, а не на улицата. Госпожа Дели може да каже каквото, каквото иска, казва го и излиза така. Се върви дебата. Младежите могат да поискат от нас всичко, но ако не разполагаме с със съответните технологии, резултат няма да постигнем. Но глобално, в крайна сметка, резултатът може да бъде сам повишаване на емисиите. Благодаря много, казва председателя. Сега господин Петър Лизе за минута и половина. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Добре е, че утре за първи път ще вземем такова решение за стандартите. Всеки отрасъл трябва да даде своя принос за подобряване на климатит, защадене на, кли, на климата. Много е, е хубаво, че предложенията на зелените и социал-демократите не влязоха в крайна сметка в предложението. Благодаря на господин Айкот за това, че овладя амбициозността си и прояви прагматизъм. Благодаря на Кристофър Фелнер за неговия ангажимент не само по тази тема, но и по много други. И, но искам да използвам възможността да благодаря на господин еврокомисара Канете в, в, в процеса на неговото изслушване понесе много критика, но днес трябва да признаем всички, които го критикуваха, че заедно с него постигнахме много за защита на климата в Европа. Това е последният законодателен акт, който приемаме в парламента. За това сърдечна благодарност към господин Каньете. Трябва да продължим и за следващия мандат една важна тема ще бъде да укрепим ЖП транспорта. Чисти автомобили е добро решение, но трябва да пренасочим пътникопотока към железопътния транспорт. Така че това е тема, по която трябва да работим. Това е задача за следващия мандат. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Господин Лизе, има от господин Соснец въпрос синя карта. Ще приемете ли въпроса? много нещо е направено, казвате, но какво толкова е сторено за климата? Стереотипи на хартия. Това, което е сторено, няма отражение върху климата. Отговор. Съзнателно не отговорих на глупостите, които изприказвахте, но сега като ме предизвиквате, ще ви кажа. Европа иска да постигне определени цели до 2030 година. И утре ще вземем послед... ще гласуваме последното решение. Така че сега залагаме е, законодателната рамка за преизпълнението на нашите климатични цели от 40% намаляване на емисиите. Мисля, че сме образец в това отношение. Така че да не про, прогоним и промишлеността от Европа. Когато и от двете страни те критикуват яростно, значи си постигнал среден път. Благодаря. Сега давам думата на господин Дали. Минута и половина. Е, благодаря, господин председател. Първо бих искала да поздравя докладчика Ейхаут за положените от него усилия. Знам, че работа не е била лека и толкова по-добре, че залагаме още една политика, още едно направление на действие за намаляване на парниковите емисии. Твърде дълго вече, крайно време е да се въведат стандарти за тежкотоварните автомобили, е, които въздействат в значителна степен е, върху околната среда за затоплянето на климата. Крайно време е наистина Европейския съюз да приеме задължителни пределни стойности на въглеродните емисии за тежкотоварните автомобили. Тежка беше задачата да се договорят такива задължителни стандарти, определено договореността с съвета е постижение. Позволете ми да благодаря и на господин Зофоли, нашия докладчик Сянка от Социалисти и Демократи, за ценния му принос за постигнатия компромис. Позицията на парламента е в достатъчна степен амбициозна. Амбициозност ни е нужна, за да изпълним поетите ангажименти от Париж. Аз съм убедена в бъдещето на чистите автомобили, в това число тежкотоварните. Това бъдеще ще бъде постигнато чрез новаторство, чрез нови технологии, а те на свой ред е, ще трябва да бъдат стимулирани от политически решения като нашето. Очаквам с интерес по-нататъчните ни усилия в тази област. Благодаря. Благодаря. Господин е, Госпожа Рево Далон има думата за минута и половина. Най-сетне Европейския съюз въвежда задължителни стандарти за въглеродни емисии на тежкотоварните превозни средства. Като член на Комисията по транспорта аз отстоях далеч по-амбициозни цели. Обаче държавите членки, това число Германия и други, под въздействието на автомобилното лоби, е, занижиха амбициозността. Съжалявам е, за това е, въглеродните емисии в пътния транспорт растат през последните години. За сметка на това обаче, преразглеждането на режима към 2022 година, надявам се, да бъде съществен момент за постигане на желаното, за по-чисти автомобили и за завишаване на амбицията. Независимо от това, че не постигнахме достатъчно на този етап, аз все пак съм удовлетворена от стъпката напред за преодоляване замърсяването на атмосферния въздух и за постигане на договореностите от Париж за предотвратяване на затоплянето на планетата в интерес на бъдещите поколения. Европа предприема конкретни действия срещу замърсяването и аз се гордея, че последното ми изказване в пленарната зала е именно на тази тема. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега спонтанни изказвания, две искания. Господин Фария, една минута. Имате думата. Благодаря, господин председател. Изказвам благодарност на всички колеги, които работиха по закриването на, на това досие за намаляване на емисиите на въгле, въглероден диоксид по тежките автомобили. А, очаквам в следващия мандат да имаме още такива досиета, които да допринесат за постигане на парижките сели. Мадам Дали, за съжаление, си тръгна, но аз искам да й кажа, че ние успяхме да постигнем важни политически политически цели. От ние от НП е, работим в съответствие с, с своята съвест. Не можем да се държим сякаш климатичните промени ги няма. Е, трябва да мислим за хората и за опазване на планетата. И аз мисля, че трябва да обърнем внимание на научните констатации и на реакцията на младите хора. Но мисля, че е добре да помислим и да работим а, за преодоляване на слабостите в областта на зелените технологии. Благодаря. Благодаря, господин Келик. Шон, заповядай. През целия мандат на парламента се занимавахме с измененията на климата и аз съм удовлетворен от напредъка, който постигнахме. Е, поздравления за комисаря е, Каньете за всичко, е, което направихме за изпълнение на парижките споразумения, както и на Бас Екхал, докладчика за представеното предложение и за неговата работа по доклада. Трябваше да се заемем с намаляването на емисиите. Аз а, пътувам с кола от родното си място до а, летището и после от Франкфурт до Страсбург пак с кола и виждам, че а, броят на тежкотоварните превозни средства непрекъснато се увеличава. Трябва да се намалят емисиите и да се повиши тяхната ефективност. Мисля, че можехме да бъдем по-амбициозни, но така или иначе началото е добро. Разумен е напредъка, стъпка по стъпка, но неотклонно в името на нашата индустрия, в името на околната среда. Благодаря. Благодаря. Приключваме с спонтанните изказвания и сега давам думата на господин Ариас Каньете от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми евродепутати, да участвам в този дебат. Аз също искам да започна от въпросите, които бяха поставени от господин Соснит. Поставихте въпроса какво е сторил този парламент за борбата с климатичните промени. Има отговор е доста неща. Какво е направил Европейския съюз? Аз пак отново ще, отново ще кажа доста неща. Преди 2020 година заложих сложихме амбицион, амбициозни цели, намалихме нашите а, а, да, емисии до 2017 година с 22% в сравнение с края на 90-те година. Повишихме енергийна ефективност и така нататък, но този парламент за пет години създаде блестяща рамка. Аз съм от 38 години в политиката. Работил съм и на местно, и на регионално, и на национално ниво. Не си спомням такава активна законодателна дейност, където и да било. И аз искам да благодаря на председателите на комисиите, госпожа Валиан, господин Лавия и всички докладчици, започвайки с моя приятел господин Айко, от които постигнаха прекрасни резултати, не само а, тук. Какво сме сторили? Създадохме създадохме сериозно като обем и качество законодателство за намаляване на емисиите с 45% до 2030 година и през 2030 година ще имаме сериозно намаляване на емисиите. Да, това е резултат. И най-важното е средното ниво на тези политически законодателни дейности. В, през миналото е, да получих, получихме 80% подкрепа по едни от досиетата, 76% подкрепа за законодателство в областта на климата. Това говори за сериозна политическа подкрепа. Нещо, което не става, не е ежедневие в този парламент. Е, имахме различни въпроси, преговаряхме. За мен това беше един прекрасен опит. Участвах в 71 заседания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 над 350 часа от живота си прекарах в трудни преговори и беше чудесно време за мен и аз искам да благодаря на всички вас. Това е една чудесно свършена работа, която без участието на а, този парламент нямаше да се постигне. Вие продължавате да твърдите, че, че комисията не е достатъчно амбициозна. Така, да, така е в тези работи и може би не сме постигнали всичко, но сме изградили базата за бъдещите. След това ще имаме клаузи за преразглеждане на резултата и този парламент ще трябва да поеме своята отговорност. Работата ви не е приключила. Накрая се от 77% от потенциалните гласоподаватели, съгласно проучване от миналата седмица, при избора си на, на, подкрепа, за подкрепа на европейски евродепутат поставят въпроса за политиката в областта на климата. Тоест, това е една от основните политически теми за обсъждане с за, е, избирателите. И аз ви моля да сторите две неща. Първо, обяснете какво сме направили през тези две години и им разкажете какви са намеренията ви за следващите пет години. Мисля, че така ще привлечете повече хора към урните и ние ще работим, ще подкрепим следващия парламент и се надявам, че през следващите пет години ще приключим този пакет, ще отбележим напредък и ще работим заедно, така че Европейския съюз да бъде първата световна економика, която да е неутрална. Благодаря председателят, благодаря много. Сега давам думата на докладчиците Бас и Каун. Uh, Благодаря и понеже всички тук си разменяме благодарности, аз бих искала да отправя благодарност към комисаря, комисаря Канете за извършената от него работа. Не винаги сме били на едно и също мнение, разговаряли сме дълго, спорили сме, но винаги конструктивно. Винаги в духа на взаимното уважение. Така трябва да бъде и занапред. И сте напълно прав. Е, постигнахме много за климата, мобилността, енергетиката, но не сме си свършили до край работата, както и вие казахте, все още не сме близо до една климатично неутрална економика. Това е сериозното послание, което трябва да се отправи. Е, и, впрочем, това е една от причините, по които изборите, които предстоят, ще бъдат за изменението на климат. А ето и го и Петър Лизе, е, благодаря ви, че се върнахте в залата, за да мога да ви отговоря как ние като парламент подобрихме нещата, повишихме амбициозността. Първо, Показателите за 2030 година сега са с правна сила, задължителни са. Това е особено важно. Това е по наше изменение, не по първоначалното предложение. След това затворихме някои вратички, най-вече така наречените суперкредити. Заменихме ги с еталони за ниско и нулево емисионните автомобили. И най-сетне е, е, подобрихме е, изпитанията в реални експлуатационни условия. Нали, след прословутия Дизелгейт. Тези три елемента са толкова важни. Наред с много технически е, подобрения, е, клаузата за преглед, но тези три неща категорично отправят сигнал към инвеститорите, към производителите, че това ги чака. Бъдещето е на ниско и нулево емисионните автомобили и да карат с досегашните си технологии не бива. Ето това мога да отговоря благодаря отново, очаквам вота и да видим какво ще можем да направим след това, особено предвид среща на най-високо равнище в през септември в Нью Йорк на ООН. Надявам се Европейския съюз да излезе с по-висок ангажимент за принос. Виждам комисарят се моли за това, аз също. Приключваме разискванията. Утре ще гласуваме. L'ordine del giorno reca ora la relazione... В По дневния ред следва доклада на господин Гжип насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни и превозни средства. Давам думата за 4 минути на докладчика. Господин Гжип, заповядайте. Пани комисаж, колежанки и колеги, Госпожи и господа, след цяла година работа по предложението за директива, за насърчаване на чисти енергийно ефективни пътни превозни средства, мога да кажа, че близо 60% или по-добре е да се каже, две трети от емисиите са от автомобилния транспорт. Необходими са енергийно ефективни, чисти автобуси, камиони и съоръжения в обществения сектор. Ето защо Тук намираме и ключа към по-доброто обслужване, а то ще дойде с подходящи стимули. Целите ни са амбициозни. И същевременно искаме те да бъдат изпълними. Изпълними за всички, е, които ще изпълняват договори за обществени поръчки, възложени от е, държавни или местни а, органи за покупка и доставка на чисти енер... енергийно ефективни превозни средства. Това създава добри възможности за държавите членки. Колкото повече са чистите технологии, толкова по-лесно ще бъдат постигнати целите. Разбира се, няма да може новите технологии да обхванат 100% от обществените поръчки. Свръхчистите са само тези, които се зареждат с електричество. Вероятно, хибридните превозни средства са един сполучлив преход, по време на който ще има преквалификация и преструктуриране – Необходимо е да осигурим гъвкавост и да съобразим определението за чисти превозни средства с е, определението, което е дадено в е, директивата за альтернативните горива. В директивата е, става дума както за тежкотоварни, така и за лекотоварни превозни средства – автобусите в обществения транспорт ще бъдат засегнати. Повечето обществени поръчки се отнасят именно до доставката на автобуси. Те ще бъдат включени в приложното поле на директивата. Производителите на автобуси разполагат с най-добрите технологии и в Европейския съюз можем да посочим някои водещи компании, които са конкурентно способни в световен мащаб. Като пример мога да дам Solaris, производител от Западна Полша. Те произвеждат чисти енергийно ефективни автобуси с биометан, с втечнен газ, с електричество могат да бъдат задвижвани превозните средства, което ще ни помогне да стигнем до намаляване на емисиите и по-добре, по-добро качество на въздуха. Биогазът е друго бъдещо гориво, което може да се използва по-широко. Проведохме преговорите в контекста на кръговата економика. Новите технологии се усъвършенстват непрекъснато но те са предизвикателство както за разработчиците, така и за опазването на околната среда. В някои случаи въздействието им е отрицателно. Ето защо трябва да ускорим процеса на усъвършенстване на производството на батерии и акумулатори, които да могат да бъдат използвани многократно или да бъдат рециклирани използваните суровини и материали следва също да бъдат усъвършенствани. Тук трябва да обърнем внимание на редките метали. С по-чисти батерии и акумулатори индустрията ще бъде конкурентно способна и по отношение на технологиите, по отношение на цените. Работните места трябва да бъдат запазени, те трябва да останат в Европа, а обществените средства трябва да бъдат изразходвани разумно и целесообразно за развитие на европейската економика. Благодаря, благодаря на всички докладчици в Сянка. Имахме различия в становищата, но постигнахме добър компромис. Благодаря и на Европейската комисия, която изигра ключова роля на определени етапи. Благодаря и на румънското председателство. Дълбоко удовлетворен съм е, от постигнатото по време на нашия мандат. Благодаря, скъпи колега. Сега давам думата на комисията госпожа Виолета Булц. Госпожо комисар, заповядайте. Honorable members, благодаря, господин еврокомисар. Комисията се радва на възможността днес да обсъдим доклад на господин Гржип и благодарим за чудесно свършената работа не само по това досие, но и по в рамките на целия процес. Сам казахте, сътрудничеството не беше лесно, но бяхме открити и в крайна сметка постигнахме резултат решимостта и на тримата участници в законодателния процес доведе до успешното приключване на това досие. Чисти, енергоефективни пътни превозни средства. Това е изключително важно в цялостното, цялостната декарбонизация на европейския транспорт, особено в автобусния сектор, където 70% от пазара са от обществени поръчки. Увеличавайки използването на чисти превозни средства, директивата ще ни даде възможност да направим важна стъпка в посока към мобилност с нулеви емисии постигнатия и съгласувания текст на 11 февруари примирява много качествено всички позиции, гарантира добро ниво на амбициозност, като остава достатъчна гъвкавост по отношение на приложенията. Така че целите на директивата могат да бъдат постигнати без сериозно натоварване на обществените органи от към администрация. Ние въвеждаме определение за чисти МПС и въвежда изискваме национални стандарти, както и заложили конкретни цели за автобуси с нулеви емисии. Вярвам, че споразумението постигнато в е, тристранните преговори залага, админи... Е, залага добри, добра основа и амбициозни и все пак гъвкави национални цели. Очаква се държавите членки да споделят усилията, което даде възможност за прилагане без допълнително натоварване на отделните обществени органи. При споделяне на разходите много от нашите градове Амстердам, Берлин, Париж, Барселона, Хамбург, Милано, Мюнхен, Варшава и това не са всички, вече предприе са поели доброволни ангажименти да надхвърлят изискванията на директивата и ние ще помогнем на тях и вярвам, че и други градове ще последват техния примет. Преразглеждането ще разшири обхвата на директивата за в областта на обществените поръчки, като разшири и практиките чрез наемане на превозни средства. Така ще